Сега ще започне на немски язик с съобщенията. Компетентните испански власти а, ме уведомиха за избора на Енрике Кал, Калве Чамбон, който замества господин Соса Вагнер. А, компетентните български власти ме уведомиха за избора на Андрей Новаков, който от 24 ноември 2014 година ще замести господин Дончев парламентът приема изборът на господин Калвет Чамбон и господин Новаков с, в съгласие с член 7, линея 1 и съгласно член 4, параграфи 1 и 4 на правилника пожелавам добре дошли на нашите колеги и е, им съобщавам, че те ще станат е, пълноправни членове и ще могат да заседават е, в парламента е, съгласно член 3 параграф 2. В момента, когато се одобри окончателно техния мандат и ако няма възражения и при положение, че са подписали декларация за това, че не вземат други постове, които противоречат на тяхната роля на депутати в Европейският парламент. Още едно съобщение искам да направя. Съгласно член 7 на Кодекса за поведение, взеха решение господин Жамари Кавада да бъде избран като член на